която ще разискваме, са изявления на съвета и комисията за изпълнение и наследство от Европейската година за развитие. От името на съвета давам думата на господин Шмидт. <laughs> Господин председател, уважаеми депутати, няколко преди няколко след няколко дни на 9 декември ще отбележим приключването на Европейската година на развитието и искам да поздравя всички за доброто сътрудничество между институциите, между държавите членки, НПО, частния сектор и всички, които се занимават с въпросите на развитието. От самото начало съветът и държавите членки на Съюза се включиха директно в Европейската година за развитието, в подготвителната работа най-напред, приемането на решение на Европейския парламент и на съвета, което позволи да се стартира Европейската година на развитието на базата на предложение на Европейската комисия. От 1 януари 2015 отбелязахме тази година под девика наш свят, нашето достоинство, нашето бъдеще. Заедно ние създадохме програма от дейности, за да обърнем внимание на постигнатите резултати от Европейския съюз и държавите членки като първи донор на, на помощ за развитие в света. В Рига се проведе първоначалното заседание, при което беше стартирана годината. Генералният секретар на ООН Бан Мун участва в това заседание. Доста държави членки организираха в своите държави официално откриване на Европейската година на развитието, като по този начин засвидетелствах своя ангажимент с сътрудничеството за развитие и обърнаха внимание на медиите върху тази проблематика. Ние играем съществена роля в доближаването до гражданите на Съюза чрез дейностите, организирани в рамките на Европейската година на развитието. Като обръщаме вниманието на научните изследвания, на образованието, на и всички наши партньори проявяват отговорност и солидарност. Също привлякохме частния сектор, който е изключително важен. Развитието е нещо, за което отговаряме всички. Социалните медии също дигитални носители бяха използвани, за да се достигне до младите хора, които са в центъра на програмата за устойчиво развитие. Все повече от тях се ангажираха активно, но необходимо е да ги подкрепяме, да ги подкрепяме в действията, които предприемат. 2015 беше емблематична година. Имаше много събития, пряко свързани с развитието в света. Международното изложение в Милано, както и документи свързани с устойчивото развитие, срещата в Адисабеба, както и срещата в Париж. Тези прояви обърнаха внимание на Европейската година за развитие и позволиха на Европейския съюз да отправи а, своето послание до широк кръг а, хора. Доста дебати, които проведохме в а, тази зала през последните месеци в, по отношение на миграцията, кризата с беженците, и всичко това беше свързано също с развитието. Той е ключа, той е другата страна на медала, свързан с миграцията. Когато обсъждахме устойчивото развитие преди няколко месеца, казах, че борбата срещу без... бедността е изключително важна, за да, на... за да не тръгват отчаяни млади хора да напускат страните си. По-добре трябва да се разбере политиката за развитие в полза на гражданите. Държавите са готови да се сътрудничат за целите на развитието и за подкрепа на най-уязвимите за проява на солидарност чрез конкретни действия. Искам да благодаря най-напред на Европейския парламент и в частност на госпожа Макавен на Комисията за развитие за техния принос и за успеха на тази европейска година. Следващата година вие ще бъдете заедно с нас в Люксембург, за да отбележим приключването на тази година. Благодаря за духа на сътрудничество между институциите, което позволи да имаме една много сгъстена програма, да работим съвместно съвета, парламента а, и комисията, за да оценим постигнатото през годината на развитието. На 9 декември ще отбележим приключването на годината ще насърчим държавите членки и институциите да продължат усилията си да информират европейските граждани и след 31 декември 2015 година. Благодаря ви. Давам думата на комисаря Мимица. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, наближава краят на Европейската година на развитието. Това бе една година на партньорство, новаторство, на създаване на мрежи и споделяне на опит. През тази година европейските институции установиха взаимодействие с националните парламенти, с правителствата, с гражданското общество, с частния сектор и с международните организации, за да отправят посланието, че сътрудничеството за развитие е важно за всички. Мотото на тази година Нашият свят, нашето достоинство, нашето бъдеще постоянно ни напомняше, че сътрудничеството за развитие е насочено не само към гражданите на развиващите се страни. То се свежда и до действията, които предприемаме ние в Европа. Благодаря на Европейския парламент за ключовата роля, която изигра при инициирането, подпомагането и даването на нов тласък на Европейската година за развитие. Тази инициатива доведе до редица различни резултати, на които съм свидетел по места. Благодаря най-вече на вашия председател, господин Мартин Шулц, на председателя на Комисията по развитие, госпожа Лин, и на члена на тази комисия, господин Гьоренс, за тяхната убедителна подкрепа. 2015 бе от особено голямо значение за развитието. С програмата за действие от Адиса Беба и програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Надявам се, че след като бяха прияти тези две програми, ще приемем и амбициозна програма за действия в областта на климата. Големият брой беженци и мигранти в световен мащаб постоянно и убедително ни напомня за това колко е важно да се справим с първопричините за нестабилността и незаконната миграция, така че да дадем на всички възможност да живеят достойно в страните си на происход, вместо да бягат от бедствен глад, бедност, липса на сигурност и нарушения на правата на човека. За мен едно от основните постижения на Европейската година на развитието бе установяването на партньорство с толкова много действащи лица в областта на развитието в Европа и отвъд границите й. Много се радвам, че парламентът, съветът и комисията съвместно признаха какви резултати бяха постигнати в рамките на тази инициатива в декларацията, с която излязоха съвместно по време на официалната церемония в Люксембург. Нека продължим да работим в същия дух на сътрудничество, когато обсъждаме и насърчаваме сътрудничеството за развитие и след 31 декември тази година. Нека продължим работата, която свършихме през тази година. Нека приложим методите, които прилагахме през 2015, за да установим обща програма и диалог за развитие през идните години. Благодаря ви. Четирима. Колеги ще се изкажат от името на политическите групи. От името на НП за две минути господин Штиер. Господине министре, господине поверениче, може да смо... Много благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. В началото на тази година, от 2000, в началото на тази година очаквахме, че тази 2015 ще бъде различна. Никой не си въобразяваше, че ще бъдем повече година на миграцията, отколкото година на развитието. Сега обаче кантарът е наклонен в другата посока и това показва колко е важно да имаме стратегия за развитието. Колко важно е да се насочим към корените, а не само към симптомите на болестта, а, те, а това са бедност и войни. Освен това, непрекъснатото потъпкване на човешки права допринася за увеличаване на тези потоци, както и корупцията на управляващите кръгове там. Затова използвахме годината, Европейската година на развитие, да подпомогнем изпълнението на нашите цели и да изберем 16 от тях, които най-много ще ни помогнат в борбата срещу корупцията. Това е огромен успех за нас и за това бих искал да изразя похвала за работата на комисията в този смисъл. Това е пряко свързано и с изпълнението на европейската програма за 2030 година където изпълнението на тези 16 приоритети са от ключово значение. Също трябва да приемем аксиомата, че няма развитие, ако няма мир. Има ясно изразени връзки между развитието и сигурността. Затова искам да се отправя с благодарност, с думи на благодарност към колегите от другите политически групи, както и от комисията ДЕВЕ и не на последно място към господин а, Георин, който лично се ангажира с тази програма. Благодаря. Паракало, Кирчани, ехете 30 дефтера. Иска, приемате ли е, синя карта? Да, заповядайте, имате 30 секунди. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Много ви благодаря за възможността да задам въпрос. Не бих искал да противореча на колегите и наистина да кажа, че се е, промениха нещата през 2015 година. Не бях, тя ще приключи различно от начина по който започна. Ясно е, че ако няма мир, няма и развитие. И в крайна сметка Европа има наистина възможност да започне международна програма за подпомагане на развитието. Съгласен ли сте? Господин Стиерс, имате 30 минути за отговор. Уважени колега, оно що съм реко е... Скъпи колега, както току-що казах, наистина няма развитие без мир и обратното. Те вървят ръка за ръка. Има връзка между едното и другото. Има връзка и между развитие и сигурност. И затова и ние в Комисията по сигурност винаги сме отбелязвали. Сега в програмата Европа 2030 имаме възможност да прекроим нашата политика за подпомагане на развитието, да премахнем границите и да сме наистина амбициозни при постигането на цели, свързани с сигурността. Кирия Макаван, я една лепто. Госпожа Макаван, от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Разполагам само една минута тази вечер, затова ще отправя две бързи послания. Първото е за действията. Ние започнахме годината, че, казвайки, че искаме действия, не само думи. Постигнахме съгласие в Адисабеба, после в Париж. Надяваме се да постигнем и на КОП-21 в Париж следващата седмица. Също беше договорена новия план за действие. Но сега трябва да видим как да бъдат въведени нови политики на място. Това е наследството, за което говориха съвета и комисията. Господин Мимица, когато обсъждахме Европейския консенсус за развитие, ние говорихме, че може би е настъпил момента е да предвидим какво да се прави в политиката на развитие за следващите 15 години. Искам да благодаря на колегите на Люксембургското председателство, на Латвийското председателство и на вас, господин Мимица, защото проявихте изключително разбиране и отправихте силно послание. Благодаря ви. От името на ЕКР, господин Сулик за една минута. Благодаря. Помощта на Европейския съюз за развитие се предоставя в резултат от много добър маркетинг. Две трети от населението на Съюза смятат, че трябва да се увеличат средствата за помощ за развитие, въпреки многото провали в тази ни област на политика. Не постигаме желаните резултати с средствата, които инвестираме в помощта за развитие предоставяйки помощ за развитие, по-скоро подпомагаме дружества като Кока-Кола, популяризирайки продуктите им по света. Но едновременно с това редица държави като Финландия и Франция трябва да увеличат дела си в помощта за развитие. Нереалистично е да изискваме от държави като Франция, Португалия и други, които имат проблеми с държавния си дълг, да инвестират 0,7% от своя БНД в помощ за развитие. Нека подходим наистина по-реалистично към помощта за развитие. Председателят, госпожа Халтала, има синя карта. За вас ще отговорите ли на въпроса? Госпожо Халтала, 30 секунди. Вашите съпартийци в финландското правителство ликуваха, когато бюджетът за помощ за развитие бе съкратен значително с 32%. Смятате ли, също като колегите си в Финландия, че това бе една правилна стъпка? Не можах да ви разбера изцяло. Господин Шулик, 30 секунди за отговор. Да, не, разбира се, че съм съгласен. Финландия също се намира в рецесия, също има своите проблеми, също трябва да извърши реформи. Не бива само да се увеличава дефицитът на Финландия. Много висок е размерът на дълга в Европейския съюз. Нека първо си оправим економиката и след това спасяваме трети страни. Ако продължаваме да затъваме в дългове, то няма да можем да спасим никого, няма да сме никакви герои. Благодаря от името на либералите и демократите, господин Гьоренс, за две минути. Благодаря, господин председател. Можем да кажем, че след 11 месеца кампания, нашата помощ същински успех – защото има сътрудничество между политическите фактори, представителите на НПО, териториалните и представители и представителите на частния бранш. През 2015 година преодоляхме големи предизвикателства и доказахме как подпомагането на развитието е всъщност голяма част от разрешението на проблема, като например беженската криза стана ясно колко е важно достоинството и неговото опазване да бъдат в сърцевината на нашата кампания през 2015 година и държавите членки и Европейският съюз достойно се справят с този лозунг. Как ще продължим за в бъдеще? Ще защитаваме единението или различието? Колкото и да сме различни, заслужаваме едно и също отношение. Европейският съюз трябва да помни винаги, че лошото управление, неравнопоставеност и неумелото управление в държавите, развиващите се държави са до голяма част, причината за проблема. Причина за проблема обаче е и нашето бездействие. Така че нека да не пропускаме днешният момент за да повлияем върху развитието на света през следващите 20 години. Нека да сме твърди, решими и храбри за изпълнение на нашето обещание. Това обещание трябва да намери израз в прилагане на нашите принципи и тяхното изпълнение на практика. Разбира се, че не трябва да приключваме сега, в края на годината, нашата кампания, да я продължим и в бъдеще, за да може да продължим поетият път през 2015 година. Нека да изпълняваме поставените си цели, тези цели, които увенчаха та, то, годината на развитието и така както е записано в документи на парламента, комисията и съвета. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Санчес Калдентей. Благодаря, госпож... господин председател, господин комисар. Аз не бих искала да казвам големи думи. Не е. Рано е все още да направим равносметка и да кажем дали е положително, дали е отрицателно нашето действие. От септември месец, например, имаме нова норматива, която се подчинява на, директивата, на нормативата на ООН. Очакваме също така в Париж да се изработи план за борба срещу климатичното изменение. Не бива обаче да се кичим с медали предварително. Сега започва трудното. От нас зависи добрите добрите намерения през 2015 година, да не си останат само добри желания да се, пожелания да се превърнат в действия. Новото, новата програма за развитие 2030 година е с универсален характер, което означава, че ние се нагърбваме с нашата част от отговорността. И това означава, че цялата ни политика за подпомагане на развитието трябва да е последователна. Само така ще си постигнем начертаните цели трябва да престанем да пием от една страна, а от друга да пеем, както е, казва по оговорката. Ако през 2030 година успеем да се справим с целите си, само тогава ще можем да се поздравим с изпълнение на целите 2015 година и нейното превръщане в краягален камък. Я една лепто и кирия Госпожа Хойбух. Благодаря, господин председател. Факта, че поставихме тази тема в дневния ред много ме радва, много важно бе това. В Германия съм участвала в редица прояви, на които се водеха много оживени дискусии за търговията, за продоволствената сигурност и за това, което се прави, което не се прави в тези области. Много е добре да направим равносметка на извършеното до тук, на поетите ангажименти, но сега тези ангажименти трябва да прераснат в дела, в действия за гарантиране на човешкото достоинство, както и на бъдеще за нашите нашите деца. Не само правителствата трябва да предприемат действия, но и всеки един гражданин. Що се отнася до бежанците, трябва да гарантираме зачитането и на тяхното достоинство. Те трябва да са добре дошли в Европейския съюз. Ще трябва заедно да се справим с свързаните с бежанците предизвикателства трябва ние да си свършим работата в рамките на целите на хилядолетието за развитие. Трябва да намалим потреблението, да се справим с климата и да предприемем редица други действия, за които не задължително ни е необходим отделен бюджетен ред. Нека опазим не само своите интереси, нека работим и в интерес на всички. За целта трябва да провеждаме съгласувана политика. Благодаря от СПД за една минута, господин Корал. Благодаря, господин председател. Аз нямам чак толкова положително мнение, каквото беше изразено от останалите колеги, които се изказаха пред мен относно Европейската година на развитие. Да, ние освоихме ресурси за реклама, Добре е, че говорихме по тези въпроси, но имаме криза с беженците, Нарастане на миграционните потоци по посока на Европа. И не зная дали нещо подобно може да ни помогне да решим толкова огромни проблеми. Считам, че ние виждаме колко важно е развитието. Няма някакво нарастване на резултатите, взете са, поете са някакви ангажименти през септември, очакваме те да доведат до положителни резултати в бъдеще, но едва ли сега е момента да говорим за такива резултати. Можем да обърнем поглед с надежда към бъдещето. Както каза госпожа а, Санчес, ние не искаме едната ръка да дава, другата да взема това, което е дадено. Ние трябва да подсилим принципа на солидарност и сътрудничество. Благодаря. Това беше от името на политическите групи. Сега давам думата на господин Штугер от Европа на нациите свободите. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз винаги е инвестирал много средства в помощта за развитие. Но от кого всъщност се ползва тази помощ? Тя се ползва от диктатори в държави като Зимбабве и Мозамбик. Какво направи господин Могабе с нашите средства, например? Организира си барбекю. С слонове. А останалите пари запази за себе си. Президентът в Нагабон пък изхарчи огромни средства също за себе си в Париж. Гражданите искат да плащат данъци при условие, че постъпленията от данъците се разходват отговорно от правителствата. Но по света има правителства, които нямат нужда от никакви данъци, защото получават помощ за развитие отвън. И тези хора не се съобразяват с желанията и очакванията на гражданите си. С други думи, помощта за развитие просто само насърчава корупцията, вместо да я изкорени. Благодаря за две минути, господин Преда în urmă cu un an și jumătate în aprilie două mii paisprezece votam uh, uh, chiar aici la bruxelles regulamentul care instituia. И така, благодаря. Тук даже в Брюксел работим по тези цели и наистина успяхме да си постигнем начертаното и да се поздравим с въвеждането в практика на този регламент. В продължение на цяла една година имахме възможност да уведомяваме, да информираме нашите съграждани за 12-те ключови теми. Можахме също така да им обясним как се освояват парите на дъркоплаците, посветени на подпомагане на развитието, за да променим живота на обитателите на най-бедните държави в света за Румъния, както и за някои други нови членки на Евросъюза, които нямат големи традиции в тази практика. За Румъния, казвам, тази година бе изключителна възможност да свърже ценностите на гражданите с ценностите на тази година за развитие. Като постоянен докладчик за политиката за подпомагане на развитието. Аз приветствам факта, че това понятие се превърна в един от приоритетите на нашата година. Целият ни подход цялата ни, цялото ни отношение, развиващите се държави са част от една парадигма, която непрекъснато трябва да обясняваме на нашите съграждани, да им поясняваме и при това не само за целите на упражнението по комуникация, а от морална гледна точка, това е инвестиция в нашето бъдеще, че всъщност крайната цел е всички заедно да работим, защото без подкрепата на нашите съграждани които също участват е, в тази програма за развитие, до никъде няма да стигнем. Благодаря. Благодаря. Господин Гереро Салом за една минута. Да, приключваме година, в която работихме с повече последователност и повече диалог между институциите и между социалните фактори. През тази година парламентът имаше наистина стабилни позиции на международната арена. През септември обаче нещата стоят така. Повече конфликти, повече хуманитарна криза които искат от нас много повече амбициозни отговори, отколкото тези, които давахме в началото на годината. Не бихме могли да се похвалим с великодушие и щедрост, ако не съумеем да реагираме твърдо на тези предизвикателства. И първото, което трябва да направим е 0,7% от нашето богатство за помощ на тези, които с мъка стигат до 0,7% от нашето благосъстояние. Това е бъдещето, към което трябва да се стреми наследството на тази година. Благодаря. Благодаря, господин Ураждовски, за една минута. Господин председателю, аз съм голям привърженик на помощта за развитие. Задължение на Европа за това говори и Йоан Павел II. Но всичко това трябва да се прави по подходящ начин, а не като маркетингова кампания. Не трябва да изпадаме в самодоволство, трябва да направим оценка на реалните резултати. Въпросът ми е дали съобразяваме средствата, които отпускаме с потребностите на държавите, към които ги насочваме. И а, дали изискваме да бъдат допълвани от а, други важни държави, като САЩ и а, Китай. Разбира се, ние трябва да откликнем на съвременните предизвикателства, свързани с миграцията, с беженците. Политиката за развитие трябва да бъде променена, за да отговори ефикасно на тези проблеми. Благодаря. Госпожа Андерсън има думата за една минута. Thank you. The EU is the biggest aid donor in the world благодаря. Европейският съюз е най-големият донор в световен мащаб, но колко от средствата, които инвестираме, всъщност се инвестират в развитие и каква част от тях се инвестират в военни средства, например? страните членки на Европейския съюз всъщност допринасят за задълбочаването на проблемите с глада и бедността, финансирайки субекти, водещи войни между подставени лица в Африка и Близкия изток. Всъщност финансираме бомбардировките в Сирия, но те не са решението. Те водят само до повече бедност и повече страдание. Папа Франциск миналата седмица обърна внимание на това колко много невинни хора ще пострадат от всички тези войни и колко много средства ще потекат към джобовете на търговците с оръжие. Трябва да признаем, че бедността не е нещо естествено, че за нея има причини. Благодаря, госпожа Халтала, за две минути. Благодаря. Тази година за развитие е към своя край. Амбициозни преговори пък за бъдещето на климатичното изменение са в момента в ход в Париж. Искам да кажа следното. Трябва да инвестираме повече към собственото си приспособяване към климатичното изменение, особено в тези по-бедни уязвими части на планетата. Имам предвид субсахарна Африка. Те ще бъдат най-пострадавшите ако климатичното изменение продължи да се задълбочава. Разбира се, има вече работа, полагаме усилия, но целта е огромна. Следователно, огромни трябва да бъдат и да продължат нашите усилия. Благодаря, госпожо Халтала. Ще отговорите ли на въпрос от господин Штугер? Питая, колеги Штугер. Господин Штугер, имате думата. Eh, Благодаря ви. Въпросът ми е... Говорим за беженците, свързваме го с климата, климата се влушава, затова ни е необходимо повече помощ за развитие и отново свързваме това с беженците. Относно климатичните изменения, аз съм от Нидерландия. Това е страна, която проявява изключителна гъвкавост, защото ние се намираме под морското равнище. Може би трябва да получим малко пари обратно от всичко, което влагаме в този цирк. Благодаря, колега Штугер. Госпожо Халтала, имате думата. Благодаря ви за направеното изложение. Аз вярвам, че Нидерландия е в състояние да помогне на действително бедните държави в света да се приспособят към измененията в климата, защото имате нужните технологии. Това, което се очаква от нас при климатичните преговори, е богатите държави да осигурят технически новости, които са разработили на победните, за да може да се контролират природни бедствия, като наводненията, също да бъде използвана възобновяемата енергия. И в това отношение Нидерландия може да помогне много. Благодаря, колега Хаутала. Вие вече се подготвяте да се изкажете. Мислех, че има още една синя карта. Ако по-нататък ви давам възможност за сини карти, просто ще ви прекъсвам след като ви изтекат 30 секунди. Колегата Джил, моля включете си микрофона и започнете отново. Благодаря. Тази година, 2015 година, бе Европейската година за развитие. Обеден съм, че хората, които ни гледат по YouTube и тримата души в галерията за посетители, са информирани. Нека подходим по-реалистично. Още миналата година казах, че пропагандната ни кампания и всички останали мерки, които предприехме, просто не бяха забелязани от обществеността похарчихме 17 милиона евро, които просто пропиляхме. Можехме да ги използваме, за да спасим човешки живот, вместо да се саморекламираме, вместо да пропагандираме колко щедро изразходваме средствата на дънакоплаците. От Европейск... Европейската година за развитие няма да остави никакъв отпечатък. Благодаря за минута и половина колегата Лиц. Благодаря, господин председател. Европейската година за развитие според мен бе една успешна инициатива, тъй като стана ясно колко е важна съгласуваността на политическите ни действия в областта на развитието. Това става ясно и от програмата с 12 точки. В Германия Призовавам за това редовно да се публикуват доклади за съгласуваността на политиката ни в тази област. Тази година бяхме свидетели както на положителни, така и на отрицателни явления. По време на конференцията на донорите не постигнахме заложената цел от 0,7% от БНД за помощ за развитие. Едновременно с това обаче проведохме една ефективна кампания – Например, установи се взаимодействие между производителите на текстилни изделия, благодарение и на председателството на Съюза. Целите за устойчиво развитие до 2030 година ще са важни през следващите години. Ще трябва да се повиши съгласуваността. Благодаря и за взаимодействието, което бе установено с парламента и комисията. Благодаря колегата Силва Перейра. Господин председател, скъпи колеги, господин комисар. Тази Европейска година за развитието не промени света. Ясно е, вярно е, пък и никой не очакваше от нея такова нещо, но успя да помогне да просветим общественото мнение. Повдигна дебат и ни насочи в правилната посока, включително конференцията в Адисабеба и Нью Йорк. Нищо обаче от това, което направихме, не ни гарантира успех и за в бъдеще. Успехът ще бъде в изпълнението на целите – Изглежда, че подпомагането на развитието вече не е след първите точки в дневния ред на политиците и за съжаление следва да се запитаме защо това е така. Трябва да сме бдителни, трябва да сме внимателни и за това, именно това трябва да изискаме от Европейската комисия, именно това бдителност за в бъдеще. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Наистина много съжалявам, че не мога да дам думата на всички записали се за изказване. Двойно по-голям е броят на желаящите да се изкажат от броя на колегите, на които мога да дам думата. Господин Шогор. По време на тази тематична година всички сме на едно мнение, че има връзка между развитието, както и провеждащата конференция за климата в Париж. Необходимо да се ускори развитието в по-бедните райони на света, както и да се подобри жизненото равнище. Но е трудно, когато от една страна напускат много от активните граждани. Трудно е за такава страна да се развива. Затова ние трябва да стабилизираме ситуацията в зоните на конфликти, тъй като младите хора, които имат образование, напускат страните си, въпреки че те са надеждата за тези страни, за да могат те да не разчитат бъдеще на нашата помощ. Благодаря, господин Шогор. Господин Мариес. Благодаря, господин председател. През 2015 Европейският съюз трябва да постигне своите цели, една от които е да се сложи край на дискриминацията, на изолацията и на нарушенията на правата на човека. Европейският съюз не работи действително ангажирано за развитие в държавите членки. Трябва да се положат по-големи усилия за насърчаването на заетостта и растежа, но в тези две области в никакъв случай не е предоставено достатъчно финансиране. Това въжи най-вече за южните държави членки. Как ще постигнем целите на хилядолетието за развитие? Само като опростим дълговете на държави като Гърция. Само така ще можем да постигнем благоденствие, да се справим с бедността и да постигнем благоденствие и заетост за всички. Благодаря, господин Яковчич. Благодаря, президент. Управо все оно, що се дешава u свету... Благодаря. Всички мероприятия, които се проведоха през 2015 година по цял свят, показват, че тази европейска година си заслужаваше Европейският съюз и държавите членки, както и всички останали, които пожелаха да се присъединят към помощта на най-бедните страни в света, действаха в потвърждение на твърдението, че няма альтернатива на солидарността. Затова подкрепям тази година, подкрепям и всички усилия да се прекрати е, емиграцията по климатични причини. Това наистина ще си струва. Това ще бъде предизвикателство. Яковчив. Благодаря, господин Яковчич. Господин Хризогонос. Συζητούμε σήμερα για един анаптексия. Днес говорим за помощта за развитие, която се осигурява от Европейския съюз за така наречения Третия свят. Акцента за декември беше да се насърчи растежа, да се защитят правата на човека. Иронично е обаче, че преди три дни Европейският съвет възнагради политически и економически Ердоган, който пренебрегва човешките права изцяло. В Анкара преди няколко седмици мирни демонстранти бяха убити. Имаше ам, въздушни удари в Дярбекер преди няколко, преди няколко дни. И всичко това се загърва. Европейският съюз продължава унищожавайки собствените си ценности, пренебрегвайки тези ценности. Благодаря, господин Хризогонос, господин Етерич. Thank you, Chairman. Um, in the UK... Благодаря, господин председател. В Обединеното кралство помощта за развитие е много спорен въпрос. За нея има отделен бюджет. Правят се изключително големи съкрещения в областта на образованието, на здравеопазването, на мерките за опазване на обществения ред. И едновременно с това се предвижда отделен бюджет за външна политика и помощ за развитие. Нашите граждани никак не са доволни от това, че нашето правителство предоставя средства от държавния бюджет на диктатори в третия свят. Освен това, техни средства по линията на европейския бюджет се предоставят на същите тези хора. Харчи се двойно. И това наистина никак не е добра сделка за Великобритания. Ужасяващо е. Благодаря на колегата Етерич. Господин Буананно, в края на процедурата по спонтанни изказвания. Грация, сеньор Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Преди да стана евродепутат, бях кмет в малък град в Италия – ако погледнем какъв е бюджета на Европейския съюз и как се изразходват средствата от него, това ме кара всеки път да се ядосвам, да ми се свива сърцето, защото се харчат пари на вятъра, след като има толкова много неща, за които могат да бъдат похарчени в Европа. Ние се нуждаем от разходи в подкрепа на гражданите, на дружествата, на всички, които имат нужда от подкрепа. И наистина е обидно да се пилеят пари по този начин. Само за да сме економически коректни, ако мога така да се изража. Изразя, даваме пари, даваме пари на Турция, 10 милиарда евро. Ако видим по какъв начин действа Турция, това е шамар в лицето за всички ни. Ние забравяме собствените си граждани, европейците, онези, които плащат данъци. Благодаря на колегата Буанан, но с това приключихме с спонтанните изказвания. В края на разискванията, първо, още веднъж ще дам думата на господин комисар Мимица. Много благодаря, господин председател. В началото на тази година си обещахме, че това ще бъде важна година за разписване на нашите приоритети. И наистина така се оказа. Имаме нов контекст, имаме нови цели за работа през последните 15 години. Светът се превръща в едно все по-сложно и бързо развиващо се място. Нови кризи, нови промени, нови предизвикателства. И това само ни напомня колко е важно подпомагането на развитието като борба срещу масовата емиграция. Нашето съобщение по тези въпроси, наши, нашата комуникационна кампания трябва да бъде приобщаваща, особено младите хора за да могат и те да се ангажират с подпомагане на развитието и след тази година. Работихме заедно, рамо до рамо, за да гарантираме, за да направим така, щото гласът на най-унеправданите да намери израз. Благодаря. Благодаря, господин комисар Мимица. От името на съвета, господин министър Шмидт. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент за неговия принос за успеха на Европейската година за развитие. Тя е на път да приключи, но нашите усилия за примахване на бедността създадоха един за създаването на един по-справедлив свят трябва да се ускорят, да се интензифицират, да намерят конкретен израз чрез сътрудничество за развитие и за, при изпълнение на поетите ангажименти. Тези ангажименти трябва да бъдат спазени. Милиарди хора живеят в крайна бедност. Стотици милиони хора са излезли от бедността, но въпреки това неравенството в страните засягат доста региони по света. Освен това, под въпрос е оцеляването на планетата ни. И много от бедните държави са силно засегнати от изменението в климата. Това ще се обсъди в Париж, по какъв начин да се справим с климатичните предизвикателства и да се постигне устойчиво развитие. Не може да има мир без развитие, както беше казано многократно. Няма сигурност в света, където а, има неравенство в развитието в голяма степен. Затова е необходимо да има силен ангажимент за развитието и това да не свършва с края на настоящата година. Работата по разясняването и убеждаването трябва да продължи активно и в бъдеще. Благодаря, господин министър Шмидт. Приключваме.